Dear colleagues, let me start the sitting. Уважаеми колеги, позволете ми да открия заседанието. Моля ви да заемете местата си. Взнавям поседение. Оглашам... Обявявам възобновяване сесията на Европейския парламент, която беше прекратена на 16 декември 2010 година. Протоколът от заседанието от 16 декември е на ваше разположение. Имате ли коментари? Не виждам такива. Считаме, че протоколът е прият. Бих искал да ви предоставя малко информация. Пет а, кратки въпроса на 27 януари. Ще се отбележи 66-та годишнина от освобождението концентрационния лагер в Аушвиц. Всяка година ние отбелязваме годишнината. Това ни дава надежда за бъдещето на Европа, че тя няма да преживее подобни ужаси. На 13 януари Литва отбеляза 20 годишнината от черната неделя, когато имаше опит за сваряне на правителството. Сега Литва е пълноправен член на НАТО. Ние изразяваме солидарност също и с Белоруси, Белорусия, наша съседка. Там хората все още очакват свобода и демокрация да настъпи в тяхната страна. През декември Европейския съюз се присъедини към е, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тази конвенция, заедно с е, съответната стратегия, изготвена от Европейската комисия, ще създаде възможност е, да се гарантират е, равни права на около 80 милиона лица с увреждания в Европейския съюз. Искам също да ви напомня, че сме сериозно обезпокоени от безследното изчезване на активист на китайската опозиция, който е бил подложен на изтезания. Ние обсъдихме въпроса за Жишенг многократно. Искам да призова китайското правителство да посочи мястото, където е задържан и какво е здравословното му състояние. От последната ни среща преди коледа приключи председателството на Белгия. То беше поето сега а, от Унгария. И този въпрос ще бъде обсъден по време на заседанието. Има някои други важни политически събития. Имаше избори в Беларус. Имаше сблъсъци с полицията в Тунис и бих искал да ви припомня, че през последните седмици света преживя и доста природни бедствия. Ние искаме да изразим своята солидарност с семействата на жертвите от тези бедствия, както и с правителствата на тези страни. Искам също да направя официално съобщение, че групата на Зелението поиска господин Индрек Тарант да бъде избран за член на делегацията за отношение с Парламентарната асамблея на НАТО. Той ще замести господин Бутикофер. Имате ли някакви коментари? Не виждам такива. Тази номинация е одобрена. По дневния е, ред е, Председателския съвет прие окончателния дневен ред на 13 януари. Вие разполагате с копия пред себе си от този дневен ред. Какви са предлаганите изменения в дневния ред? За понеделник групата на зелените Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori. Господин председателю, в дневния ред бих искал да ви помоля да поканите госпожа Аштън да дойде в пленарна зала.